Okay, let's start, dear colleagues. Уважаеми колеги, нека да започнем. Предлагам следните промени в програмата. Гласуването ще бъде от 13 на 15 септември. Съвместното изслушване ще бъде до 1 часа. Ще се удължи 26 точка европейска рамка за интеграция на ромите. Ще се отложи за следващо заседание. Точки 27 до 29 за автоматичен обмен на информация по отношение на дактилоскопични данни в Швеция, Белгия и Полша ще започне в 16.50. Точка 30 от визовата информационна система и представяне на проекто доклада е, беше допълнен към дневния ред. Ще има представяне на съведа и ще започне от 17 часа. Точка 31. Всеобхватно споразумение Европейски съюз САЩ ще се представи между 17.25 и 18. Извареното заседание на координаторите ще започне от 18 часа при закрити врата. Ако нямате възражения, считаме, че дневният ред е прият с внесените към него изменения. Уважаеми колеги, моля да имате предвид. За съжаление, днес няма да е възможно да осигурим превод, превод на харватски и на ирландски. На второ място трябва да одобрим препоръките на, при... на координаторите. Господин Кирхоп е номиниран за докладчик по доклада за достъп до консултиране на визовата информационна система от съответните органи на държавите членки Европел, също за целите на превенцията, откриването и разследването на терористични деяния. Госпожа Минико Моника Флашикова-Бенова е номинирана за докладчик последните доклади. Три на брой автоматичен обмен на данни по отношение на дентоскопичните данни в Швеция, на първо място в Белгия, на второ място и в Полша, на трето място. Списъкът на препоръките на координаторите е включен към документите на заседанието. Приемате ли тези препоръки на координаторите? Добре. Благодаря ви. Ще одобрим също и протоколите от заседанията ни от 8 януари, 5 февруари, 23-24 февруари и 26 февруари. Ако нямате възражение, считаме, че се приемат. Преминаваме сега към четвърта точка. Тя е свързана с пета, шеста и седма точки. Уважаеми колеги, следващите точки от дневния ред се отнасят до представения от съвета и комисията и разгледане на проекто доклади за четири незаконодателни предложения, свързани с контрол върху нови психотропни вещества. Крайния срок започва от е, днес за консултации и свършва на 7 октомври. Поради неотложния характер на въпроса, координаторите на комисията Либе решиха на заседанието си на 7 септември да работят само на английски език. Сега ще дам думата на представителите на съвета и на комисията да представят четирите предложения а след това ще дам думата и на докладчиците да представят своите доклади. От името на Люксембургското председателство давам думата. Уважаеми депутати, на 16 април 2015 Европейският съд реши съветът да се консултира с Европейския парламент преди да приеме решение за забрана на нови психотропни вещества, следвайки с процедурата от 2005 година, за да се спази изискването на съда и да се вземат предвид новите процедури, въведени от съда. Сега бяха внесени изменения в първоначалното предложение на комисията преди няколко седмици на Европейския парламент и на комисията Либе в частност бяха представени новите предложения. Целта на тези четири предложения за изпълнение се отнасят до въвеждането на мерки за контрол върху важни и сериозно опасни вещества. Става дума също за незаконни вещества. От друга страна, съставът, рисковете за здравето често не са известни те са ново предизвикателство към усилията за предотвратяване на въвеждането на пазара на нови психотропни вещества. Ще използвам кратките наименования само, а не пълните наименования на забранените нови вещества. Що се отнася до първите вещества, това е М-метиламетфетамин. 24 души са загинали няма медицинска стойност това вещество. Второто ново психотропно вещество е 5 2 I, свързано с, също с поне 24 и фатални случаи в държавите членки, също няма медицинско приложение. Друго психотропно вещество към третото е проекто решение за изпълнение, което подлежи на контрол 25 IOMBM и H8 7921, както и MDPV са свързани с доста смъртни случаи. Има доста случаи на интоксикация без фатален край, както и други случаи, свързани само с MDPV, поне в 8 държави членки. Що се отнася до четвъртото психотропно вещество, което е положено на контрол съгласно решението на съвета от 2004 година 4.4 DMA е свързано поне с 31 смъртни случаи в три държави членки. Другото МТ-45 е свързано поне с 25 смъртни случаи в целия Европейския съюз. Позволете ми да подчертая, че новите психотропни вещества, за да бъдат положени на контрол съгласно проекто решенията, означават че ще има сериозен ефект върху здравето, ако тези вещества станат по-широко достъпни. Наличните научни доказателства, както показват оценките на риска, ни дава основания тези психотропни вещества да бъдат подложени на мерки за контрол в целия Европейския съюз, както е предвидено в решението на съвета от 2005 година. Ние сме убедени, че Европейския парламент споделя виждането, че тези нови психотропни вещества трябва да бъдат подложени на контрол. Надяваме се, че това решение ще бъде взето в най-скоро време. Благодаря. Госпожа Мата от името на Европейската комисия има думата. Благодаря ви много. Уважаеми евродепутати. Points. Е, някои неща, които искам да допълня към наистина изчерпателната презентация на Люксембургското председателство, за да мога да ви обясня защо имаме инициатива за забраната на тези 8 вещества, които сега обсъждаме. Те вече са свързани с много случаи на смърт и натравяне в САЩ има възможност те да се разпространят широко в Европейския съюз и в много случаи се предлагат като альтернативи на незаконните наркотици, продават се по улиците, а също така и по интернет. Нито едно от, нито едно от тези вещества, доколкото ние знаем, няма утвърдено ползване в медицината съответствие с процедурата за контрол на новите психотропни вещества в съответствие с решението от 2005 година означава, че изводите от оценката на риска, проведена от Европейския център, водят до следното. Ние смятаме, че трябва да има забрана в целия Европейски съюз на тези вещества, защото те са вредни и е, симулират психотропни симулират задейство на психотропни вещества, така че това е което бихме искали да се случи. Благодаря ви много. Благодаря. Сега господин Бони, който е докладчик за двата проекта доклад. 2013 200 021 и другия от 2015 година. Господин Бони, благодаря много. Искам на кратко да ви запозная с два доклада във връзка с проекто решението на съвета, във връзка с контролни мерки за три нови психотропни вещества. В два случая има решения, за които е потърсена консултация от страна на парламента. Първото решение 20 13 0207. Това е за забраната на две вещества. 4.4 DMR е едното и MFDR 5, ако правилно чухме. И двете вещества са били оценени от научен комитет на Европейския център за наркотични вещества. След това е подаден официален доклад към комисията и съвета на 19 септември 2014 година. Веществата са включени в системата за ранно предупреждение през месец декември 2014 година. Има 31 един смъртни случая във всички държави членки между юни 2013 и юни 2014 година. До момента няма установена употреба в ветеринарната или хуманната медицина. Второто вещество, което се регулира в този доклад, така наречения М345, В случая с него са регистрирани 28 смъртни случая между ноември 2013 година и юли 2014 година. Отново тук нямаме установена полза за хуманитарната или ветеринарна медицина в Европейския съюз. И двете вещества не са част от списъка за контрол на ООН за наркотични вещества, както и по конвенцията за психотропни вещества. В момента веществата не са обект на оценка и не са били обект на оценка от страна на системата на ООН. Не се планира и подобна оценка, което също е и условие за регулиране по отношение на е, системата на Европейския съюз, тъй като и двете вещества са доказано опасни в съответствие с оценката на Центъра за наркотични вещества на Европейския съюз. Аз предлагам да одобрим проекто решението на съвета във връзка с тези вещества. Въпросът е защо толкова късно правим това, след като вече има изминала над една година, от момента в който ние имаме доказано негативно въздействие на тези две вещества. И от тази гледна точка трябва да помним, че ние работим и върху нова система, която ще позволи временно забраняване, т.е. веществата могат да бъдат забранени от пускане на пазара в момента, в който вече е проведена първоначалната оценка. Това означава, че ще може много по-рано да ги забраняваме, а не една година след като е направена оценката. Европейския съюз излезе с позиция през месец април 2014 година, но съвета все още работи по този казус. За сега нямат резултати и моето искане към Люксембургското председателство е да се ускори процеса на работа. Все повече нови вещества се измислят, все повече жертви има и ние в Европа трябва да можем да реагираме бързо във връзка с новите психотропни вещества. Не трябва да губим повече време. Втория доклад, който искам да ви представя днес, е във връзка с 4 метилафетамин, който искаме да бъде подложен на контрол – направена оценка на научния комитет на Центъра за наркотични вещества. Тя беше изпратена към комисията на 29 ноември 2012 година. Веществото е било открито в 15 държави членки и имаме 21 смъртни случаи, регистрирани. Има токсичност на това вещество и а, доказателства, че води до по-висок риск когато се приема в комбинация с други вещества. Отново нямаме установена полза за ветеринарната или хуманна медицина в Европейския съюз и както и другите две вещества в момента не се не е подложено на оценка от системата на ООН, затова ние трябва да бъдем активните. Това решение ще замени старото решение на съвета от 2013 година което беше анулирано от а, съда на 16 април 2015 година. Трябва да можем Всъщност, извинявайте, ефекта на старото решение остава в сила, докато новото влезе в сила и тъй като това вещество вече е обект на контрол. Аз предлагам да одобрим проекто решението, за да може контрол върху това вещество да се запази. Наистина, моля ви да одобрите това решение. Благодаря много на комисията и на колегите. Председателката, благодаря. Сега е време да дадем думата на госпожа Тереза Хименес Бакарил Барио. Благодаря много, госпожо председател. Съвета, искам да благодаря на съвета, на комисията на господин Бони за ценната за ценния принос. След като чух какво каза господин Бони, мисля, че не трябва да подчертавам колко е важно парламента да е наясно по отношение на идентификацията за психо... на психотропни вещества. Аз предлагам доклад, в който няма изменения към решението на съвета. Посланието е ясно. Трябва да контролираме тези вещества в Европейския съюз, защото това ще подпомогне трансграничното полицейско сътрудничество ще защити потребителите и ще намали риска. В първия доклад който е свързан с 25DNP, а второто е АХ7921 така нареченото MDPV в три държави членки имаме 4 смъртни случая, свързани с 25 inbome В няколко държави членки имаме случаи на отравяне, както и над 30 случая на сериозно отравяне без смърт. в 22 държави членки, както и Норвегия, са подали сигнал за Агенцията по наркотиците и Европол за това, че са идентифицирали веществото 25 INBOME. Другото вещество AH7921 Според доклад за потребители, тук ефекта е подобен на класическите опиоиди с а, отпускащ ефект. А по отношение на МДПВ, ефекта е подобен на амфетамини и кокаин. Ефектът е по-силен и по-дълготраен. 80 смъртни случая имаме в този, по отношение на това вещество. Струва ми се, че точната токсичност на това вещество може да доведе до тахикардия, до хипотермия и също така до треперен. Това са част от симптомите. Девет държави членки са уведомили за изолиране на това вещество и съответно уведомленията са препратени и към Европол. Тези вещества са потенциално опасни за нашите граждани поради тази причина аз призовавам цялата комисия да подкрепи предложените от съвета мерки, за да може да се контролират тези вещества. Крайният срок за внасяне на изменения е 17 септември на 22 септември ще се гласува и после на пленарна сесия през месец октомври. Не мога да ви обясня колко съм притеснена по отношение на ситуацията за регулиране на тези нови психотропни вещества. Мисля, че господин Бони е съгласен с мен. Миналата година приехме тази система в парламента, но е необходимо да имаме и нова система, именно механизъм, който позволява на държавите членки да работят заедно, така че новите опасни психотропни вещества да могат да бъдат забранени по-бързо и по-ефективно. Призовавам съвета да ускори преговорите между държавите членки, за да може да се постигне съгласие по тези правни инструменти. Не говоря само от своя име, от името на всички граждани, защото искаме да забраним всички такива подобни опасни вещества. Благодаря. Сега докладчиците в Сянка. Искате ли да вземете участие в този дебат? Не. Няма желаещи. Maybe, uh, Може би представителите на комисията и господин Стивенс. Госпожа Стивенс. Oké, okay, dank u wel, voorzitter en collega's. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря на всички за добрата подготовка на тези досиета. Благодаря и за проекто доклада. Нямам какво да добавя от името на Екара. Благодаря сърдечно за отлично свършената работа и ще видим как ще продължи сътрудничеството ни и в бъдеще. Благодаря ви. Е. Благодаря. Искам да кажа, че сроковете за изменения е на 17 септември до 12 часа само на английски ще бъдат внасяни. Разглеждането на изменението ще бъде на 22 септември. Гласуването ще бъде на първи на Значи плена... ще се гласува в пленарна зала от 5 до 8 октомври. Благодаря ви. Сега Преминаваме към следващата част, към следващата точка. Представяне на докладите на госпожа Габриел за споразуменията за визи за краткосрочно пребиваване. Е, става въпрос за 9 е, страни е, Обединените арабски емирства, страни от Тихоокеанския басейн, басейн Става въпрос за споразумения, които предоставят възможност за премахването на визите за предсрочно пребиваване на граждани от тези девет страни. Максимум Става въпрос за пътуване 90 до 180 дни. Преговорите по тези споразумения бяха започнати в края на 2014 година. Споразуменията са подписани през май 2015 година. След това тези споразумения бяха изпратени на Европейския парламент за одобрение. Предвижда се временно прилагане на тези споразумения до тяхното подписване. Сега давам думата на госпожа Габрио и след това на докладите в Сянка. Mrs. Gabriel. Yes, you have a floor just now, please, Mrs. Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожа председател. Съжалявам, че закъснях малко. Уважаеми колеги, имам удоволствието да ви представя днес девет доклада относно сключването на споразумения за примахване на визата с Доминиканската общност, авиато Тринитат и Тобаго, Самуа, Гренада, Сент Лусия, Сент Винсент и Гренадини, на арабска емирства Източен Тимор. Това са девет страни. Те са свалени от отрицителният списък и са преместени в положителният списък съгласно регламент 209 от 2014 година. Бяха проведени двустранни сред, е, преговори с е, всяка от държавите. Вече се прилагат временно споразуменията за примахване на визите за краткосрочно пребиваване. Искам също да подчертая, че процедурата за тези девет доклада не позволява представянето на изменения. Могат само да бъдат приятели, отхвърлени така ще се даде одобрението на Европейския парламент за включването на всяко от споразумението. Като оставим на страна процедурните аспекти, мога да обърна внимание на два въпроса. Първо, добавената стойност на тези споразумения, и на второ място каква е ролята на Европейския парламент при сключването на подобни споразумения. Първо, добавената стойност, която се споделя. Първо, това е посочено в изложението на мотивите има символично значение. Това е задълбочаване на отношенията между Европейския съюз с 9 държави и допълнителна възможност да се засили политическия диалог с тях, включително по правата на човека и основните свободи. Що се отнася до Обединените арабски емирства, споразумението позволи за създаването на техническа работна група Европейския съюз, ОАЕ. Това ни дава допълнителна възможност да провеждаме политически разговори с АКТБ да, държавите, например по въпроса свързани с равнопоставеността на половете. Създават се и също нови полит... економически възможности, както за Европейския съюз, така и за трети държави и засилване на туристическите потоци, улесняване на пътуванията за предприемачи също. Аз подчертавам също липсата, важните аспекти, свързани с сигурността на Европейския съюз. Отказите на е, искания за визи за краткосрочно пребиваване в Европейския съюз е изключително малко на брой почти половината от е, искащите виза са получили многократни е, визи в Триндат и Тобаго, което покачертава засиленото доверие между Европейския съюз и тази страна. Аз, както и колегите от комисията Либе като цяло, е, считаме, че това е възможност да направи някои забележки Комисията ни дава възможност да получим по-удовлетворяващи отговори. Първо, задължението на Европейската комисия е редовно да информира Европейския парламент за хода на преговорите, както и за следение на сключването на двустранни преговори чрез съвместните комисии за изпълнение на споразуменията. Ние сме представили в писмен вид тези съображения. Аз също подчертавам в доклада колко важно е след влизането в сила на споразумението да се следи дали се спазват критериите, посочени в изменения регламент по отношение правата на човека, на реципрочността и липсата на дискриминация спрямо гражданите на различни държави от Европейския съюз, независимо от националността им. Освен това, не е приемливо да се въвеждат предварително и да започне временното изпълнение на тези споразумения преди Европейския парламент да се произнесе, произнесе това малко вързва ръцете на парламента. Ако по време на преговорите не можем да участваме. Аз се надявам, че ще можем бързо да вземем решения, решение, без да се ограничават възможностите на Европейския парламент. В заключение бих искала да благодаря на секретарията, както и на колегите, в частност на докладчиците в Сянка, за тяхния принос. И бих искал да кажа в заключение, че ви приканвам да гласувате за тези девет доклада в полза на гражданите на Европейския съюз, както и на гражданите на тези 9 държави. Благодаря ви. Благодаря. Сега е време да дадем думата на докладците в сянка или не? Не. Преди докладците в сянка комисията, моля Комисията или съвета ще вземе думата? Комисията има думата. You, Благодаря, госпожо председател. Току-що пристигнах и не знам точно какво каза госпожа Габриел, но аз съм се запознал с докладите и ги приветствам, защото съдържанието им е много положително съгласието, което ще бъде дадо на парламента, е свързано с тези споразумения за премахването на визите за краткосрочно пребиваване. Имаше елемент свързан с период на преходен период преди да бъдат подписани споразуменията. 2009 информирахме комисията или извинете, тази година през май информирахме парламента, че споразуменията ще влязат в сила от датата на подписването им. Странно е, че парламентът ще даде съгласието си за споразумения, които вече се прилагат – но а, искам да добавя, че самите споразумения не са противоречиви, те са стандартни споразумения. Парламентът вече е дал своето съгласие за прехвърлянето на тези страни в положителния списък като се вземе е, преди всичко това, временното прилагане до дата на подписване не би представлявало проблем или не би представлявало някакви е, допълнителни осложнения. Благодаря на госпожа Габриел за положителния доклад. Очакваме бъдещето ни сътрудничество и по тези споразумения, и по други споразумения, които са били договаряни в този пакет и ще се запознаем с тях до края на годината. Благодаря. От съвета няма желаши да вземат думата. Има ли докладчици в сянка, които искат да вземат думата? Госпожа Стивенс. Okay, thank you very much. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам да благодаря на докладчика за нейната усърдна работа по тези доклади. Като цяло тези споразумения ще послужат за това да се осъществява по-тесен контакт с гражданите от тези страни, ще има по- повече възможности за осъществяване на търговия между тези страни, както и за закрепване на бизнес отношенията между тези страни и Европейския съюз. Тези споразумения ще дадат възможност на гражданите от тези девет страни да получават краткосрочни визи, които да им дават възможност да пътуват в рамките на Европейския съюз без затруднения. Съгласни сме с докладчика, че нито едно от временните споразумения не представлява риск за Европейския съюз, т.е. да съществува скрита иммиграция. Надяваме се, че споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства ще допренесе за справяне на проблемите с климата, с тероризма и трафика на хора. Надяваме се да се подобрят и условията в Обединените арабски емирства с чуждите работници и с свободата на словото и свободата на изразяване. Благодаря, госпожа Гион. Благодаря. Аз идвах точно на време. Съжалявам, че малко са закъснение. Искам да поздравя Мария за задълбочената и работа базираща се на дълбоки проучвания. Работихме добре с докладчиците в Сянка. Подкрепям подхода по всички проектодоклади. Искам да се спре набързо на няколко елемента. Първо, това, което е, беше интересно и което беше подчертано от госпожа Стивенс, е, е нещо, което искам да подчертая и аз. Е, що се отнася до мобилността, развитие на економическите връзки, тук съм съгласна изцяло. Също искаме да се развият културни, научни връзки, да се засилят контактите между хората, но в малко по-различен регистр искам да спомена важността, която отдаваме на възможността парламента да следи изпълнението на тези споразумения. Тези доклади се изготвят, а след това често не получаваме редовна информация, каквато е необходимо да имаме. В моята политическа група ние често сме изразявали а, такова мнение Одобрението на парламения обаче се дава едва когато тези споразумения вече са, се прилагат временно, което нарушава малко правомощията на Европейския парламент. Може да се направи нещо повече по отношение на подобряване на информацията. Според мен е необходимо да има механизъм за реципрочност Аз като цяло съм положително настроена, но в заключение искам да подчертая, че ако има елементи, които показват, че Обединените арабски емирства искат да има по-тесни връзки с Европейския съюз, трябва да отиде малко по-далече по отношение на правата на човека, на мигрантите работници, на правата на жените, свободата на изразяване. Тук може да се направи нещо повече в тази страна. Искам да кажа, че съм в подкрепа на, докладчи, на доклада и очаквам прилагането на тези споразумения на практика. Благодаря, госпожо Габриел. Искате ли да направите обобщение на дебата? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-напред на докладчиците в Сенка, на колегата Стивенсен за казаното. Искам да благодаря и на комисията за а, отговорите. Искам отново да подчертая, а, че председателството не е тук, за да а, налага строги мерки. Радвам се отказаното от докладчицата Осянка като госпожа Гиом, че парламента трябва да бъде по-добре информиран. Парламентът не иска да създава пречки по това досие ние искаме да работим дори в ускорени темпове по тези споразумения, за да влязат те в сила бързо, но като се спазват договорите и информацията, която Европейския парламент има право да получава. Искам да обърна също внимание на факта, че искаме допълнителна информация относно други страни, които са прехвърлени в положителния списък. Доколкото знам, става дума за 19 такива държави. Колумбия, например, Перу, ние искаме да се окажем в същата ситуация, както девете държави, които обсъждаме днес. Искам отново да благодаря на колегите за положения труд, благодаря на Европейската комисия за доброто сътрудничество. Очакваме по-редовно информиране, въпреки че вече имаме добра основа за сътрудничество, която ни позволява да постигаме напредък по такива досега. Благодаря. Колеги, искам да ви информирам, че срокът за изменения е 21 септември до 12 часа. Само процедурни изменения ще бъдат допускани. Това е в рамки на процедурата за постигане на съгласие. Сега Чакаме. Чакаме ви, казва председателката. Уважаеми колеги, преминаваме към визовия пакет. Ще започнем с визовия кодекс и след размяната на мнения по доклада ще пристъпим към обсъждане на визата за турне. Госпожа, господин Агелар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, за първи път не изоставаме с времето в тази комисия, така че аз дойдох точно на време. За мен е чест да мога да представя е, този доклад. Той е свързан с преразглеждане на визовия кодекс на Съюза. От месеци работим по този е, нов доклад, по тази нова версия. Беше ни възложена преработката на визовия кодекс, като преработката е свързана и с визата за турне. Така че визовия кодекс и създаването на виза за турне представлява така наречения визов кодекс. Благодаря на всички, които участваха за изготвянето на този доклад и благодаря най-вече на Таня Файон, на моята колега. Тя много активно участваше по работата, в работата по тази тема. Много интензивно работихме по темата, опитахме се да включим всичко, което беше предложено от, държави, от докладчите в Сянка, да включим и предложенията на останалите колеги. Преди няколко месеци представих проекта доклад, след това се проведе и изслушване след това бяха проведени редица заседания с заинтересованите страни, с лобисти и така нататък. Има голям интерес към преработката на визовия кодекс. С представителите на академичните среди, университети, професори и така нататък също се извърши обмяна на мнения. Промените са свързани с отношенията с трети страни, създаване на общности разпоредби, които да се прилагат от консулствата. Имаме намерение да организираме мисия за установяване на фактите, за да видим как функционират нещата на практика с издаването на визи. И така, е, един общ коментар. Откакто представихме работния документ, е, стана ясно, че става въпрос най-вече за облегчен режим при издаването на визите. Визовия кодекс трябва да бъде актуализиран, осъвременен, за да се отстранят съществуващите проблеми. Освен това, става въпрос за това да се изчерпи по-добре потенциала на визовия кодекс с цел да се насърчи по-тесния контакт между гражданите на Европейския съюз останалата част от света. Много е важно да бъдат запазени най-високите стандарти, свързани с сигурността, с миграционния контрол и така нататък. Освен това, трябва да се запази този европейски проект, свързан с свободата на придвижване – Преработката има за цел да се въведат по-бързи процедури и да се вземат предвид още някои аспекти. Че при издаването на визите не е винаги необходимо да се присъства лично, трябва да бъдат представени съответните документи, сроковете да бъдат съкратени и да се използват новите технологии. Това също е много важно при издаването на визи. Още нещо свързано с сигурността. Важно е да се каже, че сигурността или по облегчения режим на издаването на визи не трябва да е за сметка на сигурността. Понякога когато се извършват проверки, се вижда, че някои неща се случват хаотично, но не трябва да се допускат такива неща. Трябва да се следи за сигурността и също времено да се облегчи и ускори процедурата. Именно обработката на документите, издаването на визата, това не трябва да се забравя. Ще се спра на някои изменения, които съм внесъл самият аз. Имаше и предложение от страна на колегите. И след това с интерес ще изслушам и позицията на колегите в тази комисия. Така или иначе всички а, изменения, които бяха предложени, имат за цел да модернизират процедурата. Създаването на електронно досие а, е нещо, което е важно. Да не се попълват винаги всички формуляри на ръка консулствата да могат обработват такива електронни формуляри е, член 8 и 6а относно сроковете. Срока да бъде удължен от 6 на 9 месеца, защото става въпрос за нов начин на планиране, що се отнася до продължителността на пътуванията. Пътуванията се планират предварително това е свързано и с самата цена на пътуването и да може да се даде възможност за по-ранно резервиране и планиране на пътуването. И така, удължаване на срок от 6 на 9 месеца. Освен това, аз съм за визи, които да се използват многократно при влизане и излизане. Това е от полза и за заявителя, и за издаващото консулство. Аз съм за това да разширим системата за влизане и излизане и да бъдат регистрирани надежните пътници т.е. тези, които се придържат към всички разпоредби. Заложен е срок от 18 месеца от 12 месеца. Искам да кажа нещо, което е много важно. Когато говорим за хуманитарните визи, това е един щекотлив въпрос – Тези визии няма как да разрешат проблемите, свързани с миграционните потоци и масовото пристигане на, на бежанци. Много възможности се обсъждат, но трябва да се мисли най-вече за това да се гарантира а, легално пребиваване, освен това безопасно е стигане до Европейския съюз. Това са все варианти, които трябва да бъдат обмислени. Те са много важни. От а, правна гледна точка всичко трябва да е изчистено от проблеми, да се случват нещата безпрепятствено. Хуманитарната виза е много важна Както вече казах, и ние като законодателен орган трябва да предприемем съответните мерки. И сега точно е подходящия момент да говорим за хуманитарната виза. Ако не сега, кога тогава? Ние сме длъжни да дадем възможности за издаването на визи, когато има хуманитарни катастрофи, когато хората се намират в много тежко положение. Миналия четвъртък приехме резолюция, свързана с кризата с беженците. В нея се посочва, че визовия кодекс трябва да се измени по такъв начин да, се предвиди и включването на хуманитарната виза. Трябва да предприемем необходимите стъпки, за да намерим удачното решение и да може визата да се прилага по такъв начин, че да отговаря на заложените а, условия. Трябва да не забравяме, че има и семейства, които трябва да бъдат събрани. Когато има такова заявление от страна на, да речем, баби дядовци, които искат внучетата им да ги посетят или когато ам, родители а, заявяват издаването на такава виза, за да се съберат с, с децата си. Много често от такива заявления а, обаче се м, отхвърлят без никаква обосновка. Но ам, имаме регламент – който се отнася точно за събиране на членовете на семейството. Да не забравяме, че съществува и принципа за свободно движение в рамките на Европейския съюз. Има специфични елементи, които трябва да бъдат взети предвид. Има и наръчник, но ам, всички те не са част от визовия кодекс все още нещата не са строго регламентирани. Подкрепям предложението на комисията. Някои разпоредби трябва да бъдат подсилени. Тук става въпрос за процедурата, но не само и за нея. Трябва да има по-лесен достъп до мрежата на консулствата. Важно е да си има предвид един критерий, който да има задължителен характер – а именно когато има отказ, той да бъде обоснован. Защо лицето не е получило виза и защо неговото искане е било а, отхвърлено. Механизмът за подаване на жалби също трябва да бъде а, взет предвид. като трябва да има налична информация в интернет на поне 5 е, официални езика. Член 48 трябва да бъде взет предвид и външните доставчици на услуги, когато се ам, възлагат ам, услуги на външни изпълнители, това също са аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Много често се случва така, че услуги се възлагат на външни изпълнители, но това не трябва да става а, в. А, да става във всички случаи. Член 38 трябва да се а, измени. Там става въпрос за аутсорсинга или възлагането на услуги на външни изпълнители. А, трябва да се извършат проверки, да се види дали всичко се извършва по надлежния начин, дали се спазват процедурите за задължителното представителство. <clears throat> да речем, ако една страна няма консулство, за тези е, случаи трябва да се предвиди нов член за издаването на шенгенски визи, така че държавите членки да си сътрудничат, когато една страна няма ам, консулство във въпросната държава, в която се подава заявлението. Не споделя мнението на комисията, че трябва да се действа посредством делегирани а, актове, а, що се отнася до някои анекси които трябва да бъдат прияти на един по-късен етап към Шенгенското споразумение. Това не трябва да става чрез делегираните актове. Това е, според, това е от моя страна. Искам да кажа, че това е досие, което е част от общия визов пакет, в който спада и визата за турне. Друг колега работи по тази тема. Има аспекти обаче и от двете досиета, които се припокриват. Благодаря ви. Thank you. Now it's time for the... Благодаря. А сега е време за дебата. А също така е време да вземат думата и докладците в сянка. Колегите, които искат да се кажат, давам думата на колегата Бекер. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че господин Агилар отново е в ринга. Искам да благодаря на госпожа Файон, която внесе някои важни аспекти в нашата дискусия. Благодаря за този добър проект доклад. Благодаря и за това, че докладът има за цел да засили туризма в Европа. Европа има много какво да предложи на туристите и а, не само на туристите, но и на ам, бизнесмените. Така или иначе, тези цели са заложени в доклада, нещо, което оценявам като положително. Ще назова някои неща, които са важни според мен. Колегата спомена, че трябва външните доставчици на услуги да действат по-гъвкаво, да има различни възможности, като се включи условието за отдалеченост от 500 км Ам, освен това, отговорността трябва да се поема от консулствата, а отговорността не трябва да се ам, прехвърля на външните изпълнители. Идеята за а, Шенгенски център за издаване на визи е също положителна. Нещо, по което ще работим и ние за за страховката по време на пътуването. Предложение, което беше от, зачеркнато от комисията. Дали всеки има кредитна карта, това не е ясно, но така или иначе всички имаме нужда от правна сигурност. Имаме нужда от повече дискусия по темата. От консулствата трябва да се поиска незабавно да посочват срокове, но тази формулировка не е много удачна и отговаря на това, което се случва на практика. Не трябва да се ограничават консулствата много, защото е, има едни клаузи, които са с Shell, е, но може би могат да бъдат изменени малко като се предвиди should или may на английски. 15 дни трябва да въжат само за една държава членка. Като имаме предвид сигурността в момента и ситуацията с миграцията, как ще функционира това. Поставим под въпрос тази тема и трябва и други въпроси, свързани сигурността, също да бъдат формулирани. Относно хуманитарната виза, искам да подчертая, че от, ние от ЕНП като цяло сме готови да говорим по този въпрос, но искам да посоча, че възможностите за, за хуманитарна виза могат да се използват от всяка държава членка в настоящия момент. Но визовия е, кодекс в преработен, преработената си версия е правилно инструмент, чрез който да се действа по-нататък. Това, това не съм сигурен. Какво ще е въздействието върху ам, правомощията, свързани с процедурата за даване на обежище, как ще се регламентират правомощията, как ще се прилага ключа за разпределянето на квотите, програмите за презаселване също могат да бъдат засегнати. Така че аз съм на мнение, че не трябва да говорим само за този вид виза, но преди сегашна ситуация тя трябва да бъде спомената и трябва да се обсъдят всички възможни последици, свързани с хуманитарната виза. През следващите седмици ще работим по измененията. Благодаря на всички, които участвах в изготвянето на доклада. Благодаря. Сега кой би искал да участва в дискусията, колеги? Няма желащи. В такъв случай бих искала да дам думата на комисията. Заповядайте. Uh, thank you, Madam Chair, and thank you. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за положителната оценка на предложението на комисията. Както беше казано, идеята е да улесним законно пътуващите, но също така и да улесним правната рамка за консулските служби на държавите членки и това е нещо, което също беше подчертано от докладчика, без да се прави компромис с сигурността и като се спира незаконната емиграция. Има економически ползи за Европейския съюз. Няколко конкретни коментара във връзка с предложените предложения за изменения. Първо, възможността за подаване на молба онлайн, ние сме за това предложение като логика. Но все пак е много важно да се направи разграничение между тези, които попълват заявлението и заявление онлайн. Първото е възможно на много места, а второто не е възможно поради технически причини, включително и документа за пътуване на пътника, към който се прикрепя визата, който трябва да бъде предаден и после върнат. Също така в някои държави интернет не е толкова разпространен и все още ще се наложи да се използват хартини формуляри. Визи за многократно влизане за регистрираните пътници. Доволни сме от предложеното изменение от докладчика разграничението между добронамерените заявители и тези, които заявяват за пръв път, е много важно. По този начин консулствата могат да се фокусират повече върху първите заявления. Докладчика казва, че подкрепят този подход и иска да може да се подходи малко по-гъвкаво като се намали срока. И по този въпрос вярвам, че ще трябва да постигнем едно разумно компромисно решение. Във връзка с така наречените хуманитарни визи, конкретните изменения, които уточняват международната закрила, са свързани с възможността да се издаде виза с ограничена териториална валидност на лицата, които се нуждаят от международна закрила. Комисията вече изрази своето виждане. Ние като цяло подкрепяме целта и напълно разбираме защо докладчик предлага това, особено при настоящата трагична ситуация. Същевременно обаче Визите може би не са точно най-добрият инструмент, с който да се справим с тази ситуация. Има и други инструменти, свързани с убежище, например разселване, които биха могли да бъдат по-ефективни и да предоставят по-навременно решение на лицата, които се нуждаят от закрила. Също така не трябва да забравяме, че приемането на визовия пакет ще отнеме време, а настоящата ситуация трябва да бъде разрешена неотложно. И от тази гледна точка Комисията, като част от програмата за миграция, предложи няколко неща. заселването, например, според комисията е един по-подходящ начин да се справим с тази ситуация и ние предложихме да бъде създадена схема за презаселване в Европа, която първоначално ще покрива 20 000 човека. Това вече се случва в Гърция, защото наистина имаме нужда от презаселване на тези хора. Този механизъм предвижда да се вземат решения на национални на национално ниво и всъщност процедурата е съвсем различна от визата с ограничена териториална валидност, която беше спомената. Във връзка с сътрудничеството с външните доставчици на услуги, комисията се съгласява с докладчика че има смисъл при аутсорсинга, особено в големите страни, в които липсват консулски служба. Все пак, дори и при разходите за пътуване, пак е по-ефтино да се използват външни доставчици. Ние обаче съветваме да разгледаме възможността да се упражнява мониторинг върху външните доставчици. Вече са направени някои предложения в тази насока. Не трябва да забравяме, че тези лица, тези външни доставчици са единствено авторизирани да получат заявлението и да го предат към консулството, а те не взимат решение дали заявлението да бъде удовлетворено или не. Изпълнението на членовете, свързани с външните доставчици, са част от текущата оценка на визовата информационна система, така наречената ВИЗ. Така че по това ще има коментар, както и по няколко други члена. Във връзка с сътрудничество между държавите членки, ние под... приемаме топло вашето предложение. Също така да се разпишат по-подробно различните условности в визовия кодекс, например центровете за настаняване и така нататък. Всичко това ще засили сътрудничеството, но възоснова на оценката, която се прави сега на настоящите разпоредби в визовия кодекс. Ние от комисията смятаме, че е по- разумно да се подходи по-гъвкаво, т.е. трябва да има рамка, в която държавите членки да могат да си сътрудничат и да решат кое е най-подходящата структура на тяхното сътрудничество, като учитат предвид а, местните особености. Това е причината, поради която ние предлагаме един по-гъвкав подход и настоящите разпоредби, които вие предлагате, не доведоха до резултат, затова подхода на комисията се променя. И накрая, ако мога съвсем кратко, искам да спомена измененията във връзка с заличаването на оперативните приложения и актовете за изпълнение. Докладчика предпочита те да се изменят към делегирани актове, актове по делегация. Ние разгледахме много внимателно приложенията, те са напълно оперативни и отговарят на целта на актовете по изпълнение, а именно да има еднакво приложение на правните разпоредби Например, там е описано как да се попълват визовите стикери, така че това са напълно оперативни въпроси. Поради тази причина смятаме, че те не трябва да бъдат част от основния текст. И също така измененията ще влезат под формата на решения за актове за изпълнение. Това беше от наша страна. Благодаря много на докладчика както и на другите колеги за коментарите върху предложението на комисията. Благодаря, казва председателката. Ще помоля председателството, Люксембургското председателство, също да се включи. Заповядайте. Добър ден, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Благодаря ви, че ми давате думата. Председателството приветства предложението на комисията и взема предвид представенето на доклада на господин Агилар. Важно е да се намери баланс между економически растеж, свободно движение на хора, на граждани на Европейския съюз. През октомври ще се вземе политическо решение в съвета, което ще ускори и работата на ниво работни групи. Благодаря ви. Благодаря. Основният докладчик би искал да ни предостави, всъщност не би искал да ни предостави обобщение, всъщност ще вземе думата. Благодаря. Благодаря много за конструктивния подход. Благодаря и за представянето на НП. И слушах и съвета, и комисията по отношение на това. И искам да кажа следното. Като докладчик планирам да насърча гъвкавостта, що се отнася до визовите въпроси, без да вредя на сигурността и като подобря правната сигурност, така че трябва да имаме обосновка в случаите, в които се отказва виза, особено за семейства. Това е нещо, което е част от визовия кодекс, така че тук трябва да се търси баланс. Надяваме се, че това също ще бъде отчетено в дебата, който ще се проведе. Председателката благодаря, благодаря за този дебат. Искам да ви уведомя, че крайният срок за внасене на изменения е 25 септември, 12 часа на обяд. А сега минаваме към визите за турне. Ще дам думата директно на докладчика. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Докладът, който ви представям днес, въвежда значителни промени към предложението на Европейската комисия Ние проведохме обмен на мнение с Европейската комисия през пролета. Освен това, посетихме Истанбул, заедно с доста колеги от тази парламентарна комисия. Предложението на комисията за въвеждането на виза за турне като новаторски инструмент е, е обект на този доклад. Възможно е да се генерира до 1 милиард евро годино това е доста голяма сума, но комисията не можа да ни даде доказателства за това. Няма прецедент, няма визи, които да позволяват на притежателите на такива визи да могат месеци наред да циркулират над повече от 20 държави без никакви ограничения. По време на обмена на мнение, и аз не бях единствения, който установихме, че има някои пропуски. Ето защо аз препоръчвам да се действа предпазливо. Някои приветстват предложението, защото ще има туристически и економически ефект аз не отричам тази възможност. Е, туризма в Европа е предимно вътре в Европа. Например, ако взема за пример моята страна Франция, 80% над, е, от посетителите са европейци, 6 милиона са американци, имаше азиаци. има увеличение на потока с 15 милиона на посетителите от други страни. Така Европа се превръща в първата дестинация, предпочитана от туристите в света. С 640 милиарда общо са очаква да бъде цифрата, която ще бъде достигната. Но повечето от туристическите посещения са вътрешно европейски. Издават се визи от държавите членки, които улесняват издаването на визи. Например, във Франция се издават такива туристически визи за 48 часа. Следва да се отчитат и някои други елементи. за това какъв е смисъл да се създава виза, която е насочена към туристите, която да конкурира националните визи е, и която позволява свободно движение в цялото шенгенско е, пространство без е, какъвто и да е контрол на движението на тези хора туристите не се налага да казват какъв ще бъде маршрутът им, когато кандидатства за виза. И за това консулствата се въздържат от издаването на визи и това е оправдано, ако не разполагат с достатъчно информация за това какви са намеренията за предвижване на лицето, което ще получи такава виза. Визата трябва да се ограничи до определени категории лица, например на артисти, изпълнители, спортисти. Има доста административни и логистични пречки, пред които са изправени тези категории професионалисти. Не бива да се използват неправомерно обаче възможностите за издаване на подобни визи с цел измама. Държавите членки трябва да получат достатъчно гаранции. Трябва да има повече видимост по отношение на движението на лицата, които получават визи. Комисията предложи компетентната държава членка да бъде държавата, в която става за пръв път влизането след получаване на визата тъй като тези лица много бързо обаче могат да се преместят в съседна държава. Дали тази държава ще трябва да издаде виза, без да се консултира с страна Б, защото лицето, което получа визата, може би изобщо няма да остане в страната, която е издала визата, а веднага ще отиде в съседна държава. Затова трябва да се издават подобни визи в местата, в държавите, където лицата се задържат най-дълго време и където имат най-широка дейност. Няма ясни критерии, за това аз предлагам да бъдат ограничени издаването на тези визи за конкретни категории лица. Във визовия кодекс също предвиждат някои изисквания, свързани с е, издаването на визата, къде ще бъдат настанени, информация от лицата, които организират съответното турне или спортна проява. Така че тези, които организират тези а, прояви, а, трябва да носят отговорност. Тези, които канят а, изпълнителите или спортистите, те трябва да са гаранти. А, трябва да се изисква също договор за а, работа, също да се изисква извлечение от а, а, съда, дали лицето е било осъждано, дали има разрешително за работа в, от страната, в която ще работи съответното лице по време на турнето. В шенгенското пространство а, има свободно движение, за това трябва да има допълнителни изисквания за издаване на визи за кратък престой в консултация с останалите държави членки. Тази виза за турне ще има по-особен характер. Тя ще позволява в рамките на 3 месеца свободно предвижване в множество държави членки. Необходимо е да има консултации между държавите членки, които ще бъдат включени в маршрута на лицето, което ще извършва турнето. Изискването от 30 дни не ми се струва прекалено, защото всяка държава членка трябва да направи вътрешно проучване. Предлагам да се въведе срок от 6 месеца най-много и 2 месеца най-малко. За организирането на турне или на спортна проява е необходимо доста дълъг срок на, на подготовка. Ако се прибърза с вземането на решение, както сме били свидетели в други области, има риск да се увеличи броят на отказите. Консулствата могат да вземат бързи решения, ако познават лицето, което кандидатства за вид, което е доказало, че е надежно, добросъвестно. Ако кандидата за виза обаче се обърне към консулство, което не познава лицето, как се представяте, че консулството ще може да направи нужните проверки и да спази срока от 20 дни. Затова считам, че трябва да се удължи срока и да има консултации с другите държави членки. Визата за турне е насочена към професионалисти, които искат да работят в рамките на една година в шенгенското пространство. Аз плащам като френски гражданик с 90 евро за подновена пръст паспорта ми. Сега изискването е 60 евро за издаване такава виза в сравнение с други държави, като Обединеното кралство или САЩ или Китай. Това е много скромна сума. Затова аз искам да се въведе такса от 100 евро и допълнителна такса за удължаване на срока на валидността. Въпросът е за двустранните договори е доста чувствителен. Необходимо е проява на дипломатичност, когато говорим за двустранни споразумения. Ние не знаем а, кои са засегнатите държави, държавите членки, нито сред третите държави. Какво включват тези споразумения не е ясно, но комисията иска от държавите членки да денонсират стари договори често. И тук трябва да сме предпазливи, тъй като не трябва да се прави точно на това ниво. Норвегия, Швейцария, Исландия, освен на шенгенските държави, също участват в подобни споразумения, които са сключени в миналото Това показва, че могат да се кажат много неща за визата за турне. В е, резюме аз съм казал какво трябва да се промени по отношение на предложението на комисията. Надявам се, че ще се прояви бдителност е, и предпазливост е, при изготвянето на предложение от ваша страна. Благодаря ви. Господин Локет Пес Агилер, като докладчик в Сянка, има думата. Благодаря. Благодаря много на колегата за доклада за така наречената виза за турне. Аз съм докладчик от групата на социалистите и демократите. Знаете, че това е част от визовия пакет – и идеята е тук да имаме един и същи подход при разработването и използването на визовата политика. Тази законодателна инициатива ще окаже въздействие върху, два, върху двата стълба на визовата политика. Много от нещата, за които говори господин Ортон Фю, наистина заслужават да бъдат подкрепени, но има някои неща, които мен ме притесняват. Аз също така знам, че и моята група има притеснения. Ориентада a estrechar el ámbito de aplicación del първо докладчика иска да се ограничи приложното поле на тези нови визи за турне иска да бъдат насочени към спортистите, мъже и жени и творците. Това са параграфи първи и втори. Това означава, че останалите, които първоначално бяха включени в предложението на комисията, сега ще бъдат изключени. Т.е. преди не ставаше въпрос само за творци и спортисти, а ставаше въпрос и да речем пенсионери, които посещават за дълъг период от време, също така чуждестранни студенти, които могат да отидат да учат магистърска степен в една страна, а после да решат да обиколят с раници други страни, различни от страната, в която са започнали да учат. Това е възможност за тях да се обогатят, като посетят Европа това предложение също така изменя и първоначалното предложение на комисията, защото има много повече изисквания, както например е вписано в изменение 36, така че от парадоксална гледна точка тази виза, която има за цел да улесни живота на заявителите, и да окоръжи добросъвестните посетители на Европейския съюз. Изведнъж се сблъскваме при нея с допълнителни пречки и трудности. И точно тази логика ние, социалистите и демократите, не можем да споделим. Също така знаем, че се намалява и времето, за което тези визи са валидни, както и периода за удължаване. Преди беше една година, сега е 60 дни. Въобще нещата вървят в посока напълно обратна на предложената от комисията. Има процедура на консултиране с държавите членки. Първоначалната идея на визата за турне е да попълни дупките а не да се добави още една виза към националните визи. Така че ние с удоволствие ще разгледаме подробно доклада. Но се притеснявам, че ще се наложи да подходим извънредно предпазливо към някои от предложените идеи. Надявам се, че ще намерим начин да оправдаем този рестриктивен подход и е да го намалим, за да можем да се върнем към предложението на комисията, което беше много полезно. Благодаря, каза председателката, следващия оратор, госпожа Демарчик. Благодаря. Пакета от Европейската комисия като цяло е добре приветстван, защото можем да привлечем инвестиции и туризъм. Въпреки това обаче ЕКАРЕ има своите резерви. Ние смятаме, че този инструмент има възможност да бъде положителен с цел привличане на инвестиции и туристи в Европейския съюз. Проучването непрекъснато показва, че е трудно да се справи някой с европейската визова система и това отказва възможните посетители. Също времено обаче имаме и а, съображения свързани с сигурността и трябва да имаме адекватно сътрудничество с несъществуващия механизъм за сигурност, както и с системите ВИС и ШИС. Също така трябва да е възможно държавите членки да се възползват от изключения и двустранно отменяне на визи при издаване на визи за определени държави. Също така трябва да имаме много добри проверки по отношение на сигурността и не трябва да забравяме, разбира се, интелигентните граници. Благодаря ви. Благодаря, казваме председател господин Дюпре. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях. Бях задържан от работа в Комисията по бюджети и доклада за бюджетните средства за Европейския парламент за следващата година. Бяха представени двата доклада, този на Ортоф във връзка с визата за турне. Аз високо оценявам високото качество на работата по този доклад. По някои аспекти искам да изразя своето мнение относно приложното поле. Първо, що се отнася до един нов инструмент, който няма еквивалент, тъй като за сега виза за турне не съществува, що се отнася за прилагането и трябва да сме по-предпазливи в началото. Защо? Защото когато бъде направено на оценка се окаже, че има злоупотреби, ще е трудно да се върнем назад. По-добре е да разширим участващите бенефициенти, отколкото да се върнем после назад. И тогава, когато има ново предложение, трябва да сме по-предпазливи от нови е категориите бенефициенти. За някои от тези категории е трудно да се установи какви гаранции могат да предоставят относно престоя в едно или друго място. Ясно е за спортистите, ясно е за изпълнителите, но е по-деликатно, що се отнася до туристите. Няма резервиран стадион, няма организирана национална проява и прочее. Затова трябва да сме малко по-ограничени при приложното поле в началото, когато става дума за нови предложения от страна на комисията. Съгласен съм за спортисти, за изпълнители, да се намери също нужната система за ръководители на предприятия, за студенти, за университетски обрен, обмен, въпроса може да се уреди по друг начин, а не точно чрез визата за турне. Що се отнася до условията за удължаване, идеята в доклада на господин Ортов е добра според мен. Трябва да видим как може да приложи на практика. Можем да обсъдим този въпрос. Валидността да отговарям на упражняването на дейността и удължаването, ако трябва да се удължи дейността. Струваме се, че това е разумно, ако става дума за хикс месец или прочие. Това е критерий, според мен, който е удачен. По отношение на удължаването на срока, мерките предвиждат в рамките на определен срок когато дадено лице е имало виза за турне, да поискам удължаване при ясно определени условия. Тук трябва да сме внимателни обаче, тъй като този срок за удължаване необходимо да отговаря на много точни критерии по процедурата. Аз вече споменах относно категориите бенефициенти. Споделям казаното от докладчика за това, че има недостатъчно доказателства за това какви са основанията за присъствие на територията на множество държави членки. Трябва да има по-ясни данни, по-точна информация. Кой трябва да разглежда молбата за подобни визи? Коя е държавата, която отговаря? Ние водихме вътрешен дебат по въпроса. Аз считам, че държавата, която трябва да отговаря за разглеждането на молбата, е държавата, в която най-дълго ще остане кандидата за визата. Например, ако една група артисти дойде от Латинска Америка. Тя няма да остане само в Мадрид, въпреки че там ще остане известно време, но повечето от изпълненията ще бъдат в Северна Европа. Дали в Мадрид трябва да се обработи молбата, може в Германия да се наложи да издаде, издаде, а не държавата, където за пръв път е, са влезли тези лица, които кандидатствата за виза. Условията, може би, при които ще се осъществява всичко това на практика, няма да са най-съвършенни. Относно двустранните споразумения, господин Ортофелм има известни съмнения относно срока за тези договори, които са сключени в миналото. Държавите членки трябва да имат възможност да имат добри отношения с държавите и тази възможност за това трябва да остане отворена. Това е, госпожо председател, което исках да кажа по въпроса за визата за турне. Ще Сега искам а, да кажа няколко. А, мисля, че изясних и отношението ми по, във връзка с визовия кодекс. Благодаря. По-добре да си включите слушалките, тъй като ще говоря на шведски. Искам да започна като кажа, че споделям притесненията на господин Лопес – за предложението и посоката, в което то върви. Мисля, че това, което ни предложиха от комисията беше добро. То беше базирано на предимствата да имаме по-лесна система за онези хора, които често преминават граници и които преминават по време на своя пътуване през много европейски страни. Въпросът беше нещата да се улеснят, но изглежда, че докладчика се е фокусирал повече върху недостатъците, а не върху предимствата. За мен е много трудно да подкрепя предложеното докладчика. Ще трябва да внесе множество изменения и наистина ще е много трудно да намерим някакъв компромис за момента. Не виждам дори едно нещо, което аз да мога да подкрепя в предложеното от докладчика. Благодаря, госпожа Бържет. Euh, Извинете ми за закъснението. Аз не можах да се запозная с а, а, подробности с доклада на господин Ортофой, тъй като го получихме доста късно. Господин Агила, госпожа Сибело направиха някои забележки. Считам, че пагетът е изисква упростяване за нашите служби в чужбина, както и за бенефициентите. Предложенията на господин Ортофе ми се струва са точно в обратната посока, според мен. Може би бенефициентите не са съвсем ясни. Можем да обсъдим този въпрос. Тук има някаква логика. Но дали сме за свобода на движение вътре в шенгенското пространство, дали вярваме на шенгенското пространство или не? Аз имам известна представа какво е мнението на господин Ортофе по въпроса. Според мен няма противоречие между двустранните споразумения и визовете, които могат да бъдат издавани на европейско ниво. Тук има определена логика. Или сме съгласни с тази логика или не. Господин Депре току-що също каза нещо за Дъблин. Това, което не действа в дъблинската система и а, това се създаде проблеми, тъй като повечето от нещата отидоха към държавите, които а, са държавите, които са на предна линия. Ограниченията на визите противоречат на волята, изразена от различни институции, включително от Европейския парламент и от Европейската комисия и от е, правителствата на някои държави членки, които казват, че искат да привлекат определени категории хора, хора, които притежават университетско образование, например, а ние тук можем да направим обратното, когато гледаме какви са статистическите данни за младите хора, в частност, които търсят работа, след като са завършили образованието си, те все повече обръщат гръб на Европейският съюз и това не е изненадващо, защото Синята карта е провал и ако това продължава, ние ще имаме обратен ефект на този, към който се стремим. Благодаря. Госпожа Стивенс има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, относно темата за хуманитарната виза, искам да се върна на предишната тема и да се спре на тази тема, защото те са свързани. Радвам се, че докладчикът спомена, че а, тази виза не може да откликне на предизвикателствата, свързани с а, хората, които в момента имат нужда от обежище, но тя може да даде възможност на хора, които имат нужда от обежище, да могат по легален начин да навлязат на територията на Европейския съюз. Издаването на шенгенска виза е един от начините, но аз не съм много убедена в него. Дали е възможно да се проверят всички тези беженци, когато говорим за стотици хиляди хора и това да стане по организиран а, начин и а, в кратки срокове. Ние а, трябва да се да помислим за това, че е необходим метод, който да разреши проблема по същество. Хуманит хуманитарната виза трябва да се счита като отделен инструмент. Издаването на шенгенска виза не е дългосрочно разрешение на проблема, свързан с хуманитарната криза. Това е нещо, което исках да добавя. Благодаря ви. And... Uh, Благодаря. Госпожа Лимбърг. Благодаря. Е, tack för ordet och Благодаря че ми давате думата. Днес имаше шведски министр на едно от заседанията и бях там, за това закъснях. Това, което искам да подчертая в момента е, че като имаме предвид бедственото положение за всички, всички бежанци, които идват в Европейския съюз, ситуацията излиза извън контрол. Трябва да се търсят възможности, ам, други възможности. Да не говорим, че безработицата в Европейския съюз е много висока. В Испания е 50%. Хората се борят за работните си места. контрола по границите е, е недостатъчен. В комисията се обсъжда какво трябва да се прави с тези хора, когато те дойдат. Когато те дойдат. Как ще гарантираме, че тези хора, когато дойдат на Европейския съюз, няма да превишат престоя си. Ще се влуши ситуацията на трудовия пазар ще се е, засили сенчестата економика. Това предложение е много глупаво като цяло. Е, представителя на Люксембургското председателство. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, визата за турне е предвиден да бъде обсъдена в съвета и целта ни е да се ускори работата по нея. Европейската комисия, благодаря госпожо председател, благодаря на докладчика, благодаря на тези, които се изказаха по темата за визата за турне. Комисията приветства по позицията на докладчика, че трябва да се намери разрешение за проблемите, през които се изправят някои от пътниците, някои от гражданите, които искат да влязат на, на територията на Европейския съюз. Има правен пропуск, който трябва да се запълни и трябва да се използва тази възможност за генериране на растеж ам, Необходима е оценка на въздействието, която да съпровожда изготвянето на доклада. Шенгенската виза се предвижда за престой 90 е, дни, като необходимо да има място за пребиваване и така нататък. Ще се предвиди и друга методология за изчисляването на престоя е, този един компонент, от друга страна се предвижат много строги условия и критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Да речем по отношение на контрола, така че да се намали риска от нередовната миграция. Краткосрочната виза също ще е свързана с подаването на заявление за визата за турне като за, бъдат взети предвид въпросите за сигурността и а, миграцията. On this, um, Commission that the, the scope proposed by the... Комисията смята, че а, обхвата в доклада е много тесен, а, свежа се само до професионални интереси и до конкретни условия, които трудно ще могат да бъдат изпълнени, да речем по отношение на спортисти, артисти, изпълнители. Предложените изменения включват и други лица, които могат да пребивават 90 дни в Шенген, като не повече от 20 дни в една и съща държава членка. Да речем има индивидуални туристи, пенсионери и така нататък. Те също бяха споменати. Някои от тях а, не са обхванати от изискванията за а, издаването на виза. Те представляват минимален а, риск за сигурността. Това е посочено и в проекто доклада. Има и двустранни споразумения, които също трябва да бъдат взети предвид. Това е посочено и в доклада. Комисията е посочвала и преди, че трябва да има а, да се вземат предвид разпоредбите и за визовата политика, да се вземат предвид за разпоредбите за граничния контрол. Освен това, комисията не предлагат да бъдат обесилени тези двустранни споразумения. Напротив, те ще продължават да бъдат в сила, но те трябва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Шенген а, и да се предвиди престой, така както е сега, 90 дни в рамките на 180 дни. Това са правила за граждани на трети страни. Има преходни разпоредби, които са в действие и а, не искаме да се създава правен инструмент, който да има за цел да решава проблемите, на практика да ги задълбочава. Комисията е изготвила допълнителен документ, който да бъде представен от заявителя, например по отношение на средствата за престоя, за целия престой. Тези средства трябва да са налични. Трябва да има допълнителни ем, документи, които да бъдат прикрепени към заявлението. Комисията не се против, противоставя на консултациите като такива. Те трябва да бъдат проведени в разумен срок. 30 дни според нас е прекалено дълъг срок. Разпоредбите за предварително консултиране ще продължат да са в сила. Има ново предложение за определението за организатор. Това няма да се отнася до някои категории заявители до индивидуални пътници. Да речем така, в предложението на комисията същото се отнася и до измененията за компетентните държави членки. Това е въпрос, който беше повдигнат и от почитаемите депутати. Комисията ще разгледа този въпрос и ем, ще ем, се стреми да постигне разумен компромис по това определение за компетентна държава членка. Удължаването на пресъд, това е също въпрос, който може да бъде уреден. Докладчикът каза, че не трябва да е възможно да се комбинира визата за турне с визата, осигуряваща дългосрочен престой, но трябва да има по-големи подробности, свързани с разпоредбите, за да бъдат разсеяни всички съмнения. Благодаря. Това са коментарите по доклада. Благодарим на докладчика за положени от него труд. Благодаря. Аз искам да дам думата докладчика, за да направи общение. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря за направените коментари, за поставените въпроси, които допълват казаното във връзка с визата за турне. Няма да навлизам в подробности по всеки от въпросите, които ми бяха поставени. Можем да продължим тази дискусия в друг формат и при среща между докладчиците. Имам е, два-три въпроса, които да искам да засегна, които бяха поставени, които имаха основание относно туристите. Ние решихме този въпрос да не бъде оставен. Държавите членки изразиха сериозното си безпокойство от рисковете, от злоупотреби и от е, неправомерното използване на тази възможност, риска за сигурността и за риска от нелегална миграция. Много трудно е да се изготви списък с изискуеми документи, които да могат да успокоят большинството от държавите и аз поделям техните безпокойства. Аз бих предпочел да действаме предпазливо по отношение на допустимите категории лица. Те трябва да бъдат ясно посочени. След две години, след влизането в сила, можем да направим равносметка и да видим какво работи, какво не е. Господин Агилар също спомена за научните работници и за студентите. Какво можем да направим? Дали искаме да създадем виза, която да се конкурира с другите визи и която ще доведе неизбежно до объркване в консулските служби или пък да създадем виза, която да улеснява ясно определени категории лица. Според мен би било по-добре да се концентри... концентрираме върху конкретни категории лица и да се улесни тяхното предвижване. Жерар Депре спомена много въпроси, студентите, срока на, на годност. Радвам се, че той споделя някои от моите убеждения. Във връзка с двустранните споразумения, аз считам, че Европейската комисия трябва да проведе дискусия с съответните държави членки в по-различен формат, не този, в който се намираме днес. Ние не знаем, както каза и Жера Допре, ние не знаем колко споразумения са сключени, кои са държавите, които са ангажирани, какво е съдържанието на тези споразумения, и дали трябва да бъдат наложени някакви изисквания, дали са наложени е, определени изисквания в тези договори. Госпожа Томашич говори за притеснения, свързани с сигурността. Аз изцяло ги споделям. Споделям нейният анализ ние сме, се намираме в логика, която е много по-различна, както казах други колеги. И не мога да коментирам нищо повече. И така аз направих кратко резюме на някои от направените изказвания. Разбира се, оставам на разположение на колегите за по-задълбочени разговори, ако има нужда от това. Благодаря. Искам да ви напомня, че крайният срок за изменения, уважаеми колеги, е 20 и 5 септември, 12 часа на обяд, както за измененията по визовия кодекс. Ние малко сме подранили, но можем да започнем последващата точка от дневния ни ред, а именно представене от директора на Лиза, господин Крум Кърков искам да го поканя на трибуната, за да направи представенето. Okay. Okay. Then Уважаеми колеги, както вие знаете, има законодателно предложение е, за е, интелигентните граници, но то беше е, временно замразено. Има техническо проучване, което беше обсъдено в тази комисия. Имаше и фаза на тестване на практика от Еолиза. Нашите докладчици са се запознали на място с условията в Финландия. Има и междинен доклад по този тест и господин Гарков, който е директор на Еолиза, ще ни представи информация, свързана с, с тази тестова фаза. След това ще дам думата и на докладчиците на другите членове на Европейския парламент. Господин Гарков, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. За мен е удоволствие да съм тук днес в комисията Либе, за да ви предоставя тази важна информация, свързана с напредъка по такава важна инициатива, като пилотния проект за интелигентните граници. Имаме и а, презентация, която можем да покажем. Ето. Преди е, да ви информирам за напредъка, който е, е свързан с този пилотен проект, искам да ви напомня като цяло какъв е контекста на е, проекта за интелигентните граници. Виждате ем, кратка информация за състоянието на външните граници е, на Европейския съюз. Повече от 7000 км е, граница по суша и е, над 40 000 км морски граници. Ако правилно си изпълням, 700 милиона са преминаванията на година и 30% от тях се падат на граждани от трети страни. Натиска върху външните граници се увеличава, т.е. трябва да има повече граничен контрол, повече гранични служители трябва да се използват по-добре новите технологии, за да може граничния контрол да бъде по-ефективен. Това е целта на проекта за интелигентните граници, като се търси положителен ефект в три области. Първо, улесняване на пътуването, така че пътниците да могат да стигат по-бързо до граница, да преминават по-скоро по-бързо границата. както казах, е, положително въздействие в е, три области. Първо, по-бързо преминаване на границите, по-ефективен, по-ефективен граничен контрол и не на последно място се очаква, че ще има положително въздействие върху вътрешната сигурност, като се изпълни този пакет е, за интелигентните граници. Това е накратко за какво става въпрос за тази инициатива за интелигентните граници. Искам да припомня какво включва пилотния проект. И след това ще споделя и с вас постигнатия прогрес, постигнатия напредък. На първо място. Пилотният проект е, е, представлява една много широко обхватна инициатива и се осъществява за кратък период от време. Обхваща се целият Европейския съюз Имаме 11 държави членки, които подкрепят пилотния проект и 7, както и 17 различни контролно-пропускателни пункта са обхванати от проекта. Пилотният проект има за цел да изпробва различни технологии, различни сценари при препинаването на граница по земя, въздух и вода, така че да се изготвят всеобхватни препоръки за по-добри възможности за използването на новите технологии, за да се постигнат общите цели на инициативата за интелигентните граници. По отношение на сроковете. Подготовката започна през септември 2014 година и продължи до февруари 2015 година същинското изпълнение на пилотния проект започна през март. Вече сме близо до ам, приключване на фазата за изпълнението. През октомври и ноември агенцията ще работи върху изготвянето на окончателния доклад, който ще бъде представен на Европейската комисия. Съгласно споразумението, подписа между агенцията и комисията и съгласно това споразумение беше предоставен и бюджет на агенцията. 4,5 милиона евро. Различни а, тестови случаи бяха обхванати, като бяха а, разгледани над 100 специфични въпроси, които бяха повдигнати от комисията в хода на 2014 година. Имаше и отделни случаи, които бяха проверени документално, без да има същинска тестова фаза. Тоест, на документи какво трябва да направят съответните гранични служители, ако не е налична системата, как се подхожа в случая на превозвачи и случая на граждани. Отделните възможности се проучват в момента и отделните ам, резултати от, от проучването на отделните случаи ще бъдат включени в доклада. В допълнение към техническите аспекти по проекта, Нашата агенция работи и с други агенции, най-вече с Агенцията за основните права, за да се определи по-точно обхвата, който ще бъде включен по-подробно и в доклада. Всеки ден се занимавам с изпълнението на инициативата. В момента, както каза, се намираме в период на изпълнение на инициативата и ще завърши тази база на изпълнение през края на септември. Работата по Проекта върви в заложените срокове. и Има, разбира се, предизвикателство от технически и друг характер, но като цяло агенцията и държавите членки работят съвместно, следят нещата отблизо и очакваме фазата на изпълнението да приключи на време. Окончателният доклад също да бъде изготвен а, на време. Има временен доклад, който съдържа много интересни резултати, свързани с технологиите, които ам, са включени в а, проекта за интелигентните граници. Докладът ще бъде изготвен ам, също в опоменатите срокове. 11 държави членки подкрепят пилотния проект – както и 17 контрол, граничен контролно-пропускателни пунктове са обхванати от а, проекта. По отношение на а, тестовете, трябва да кажем, защото се отнася до въздушните граници, а, тестовата фаза е почти приключила. Едното от летищата е Шара де Гол в а, Париж и а, очакваме също а, тези тестове да приключат на време. Гранич, контролно контрол пропускателните пунктове в някои държавите членки са в много напреднал стадий. Затова се надяваме и там процедурите да, да приключат на време. Също се отнася и до морските а, граници. Там също има специфични а, тестове, които се извършват в рамките на, на проекта, като там се обхванат а, са обхванати пътници с леки автомобили, както и превоз на пътници и товари с влакове. Виждате тук какъв е статуса по отделните тестове и отделните случаи, които са тествани. Това е информация от края на август. Сега сме средата на септември. Това значи, че нивото на изпълнение става все по-високо, т.е. се достигнал вече 80% и повече, което означава, че цялата работа ще бъде свършена на време. Тестовете и резултатите от тях са първоначални, но все пак дават обща представа и водят до важни заключения. В средата на юли агенцията изготви междинен доклад, в който са включени някои резултати за възможните въздействия на технологиите върху проверките по граничните пунктове. Първо искам да подчертая, че има много високо ниво на одобрение на технологиите, що се отнася до управлението на границите, като това е одобрение от страна на граничните служители, от страна на пътниците. Събрани са много данни и те посочват, че повече от 90% от участниците искат да са част от проекта. Граничните служители, които са включени в тестовете, споделиха много положителни впечатления от техния опит при тестването на новите технологии. Друг важен предварителен резултат, който ще бъде описан по подробно в окончателния доклад, е свързан с надежността на биометричните идентификатори и по този начин преминаването на границите става по, по-ефективен начин. Взимате се отпечатъци от 4 пръста, плюс се прави идентификация на образа. Това са все методи, които са доста надежни, е, стига се до високо ниво на надежност и сигурност и имат е, положително въздействие върху ам, граничния контрол, ам, като това се посочва както от гранични служители, така и от самите пътници. Като съберем всички данни, вече ще включим окончателните препоръки в нашият е, доклад през септември. Разглеждат се области, в които може да има затруднения при изпълнението на инициативата за интелигентните граници. Това са първите полуки, които сме си извадили от предварителния доклад. За агенцията е ясно, че някои процеси, свързани с управлението на границите, като да речем, взимането на отпечатъци и сканирането на ириса, било то на пътници в влак или в леки автомобили, този процес не е достатъчно зрял. Трябва да се обсъди този аспект в окончателния доклад, но все пак има първоначални резултати, които ни дават възможност, дават ни ам, първоначални насоки за това да се търсят решения, за да се преодолеят пречките при използването на новите технологии. На следващо място, следващия слайд. Няма да навлизам в някакви подробности в предварителния доклад. Той е много подробен, между другото, но първо ще очертая най-важните стъпки до края на този месец ще се приключи с изпълнението на проекта. Има проучвания на документи, които ще приключат до средата на октомври. Повечето от тези проучвания вече са приключили, но всички ще бъдат приключени до средата на октомври и резултатите от тях ще бъдат включени в доклада. В окончателния доклад агенцията работи и върху е, изготвянето на окончателния доклад е, по, по пилотния проект, който ще бъде представен края на ноември и се надявам, че е, ще ви дадем възможност да се запознаете с най-новите технологии за начините по които те да се използват за управлението на граница, за по-интелигентното управление на границите. И че този доклад, който ще изготвим, ще улесни по-нататъчното взимане на решения, свързани с интелигентното управление на, дана, на границите. Благодаря. Тук имаме двама докладчици, господин Дездемера и госпожа Фион. А втората докладчица не може да е тук днес и съответно ще бъде заменена от друга колега. Първо ще дам думата на господин Диздемера. Благодаря, госпожо председател. Преди да започна да говоря за оценката на междения доклад, който току-що ни беше представен. Бих искал да кажа, че съм много недоволен и също така е госпожа Файон по отношение на поведението от страна на Европейската комисия. То поставя под въпрос общата рамка за сътрудничество между институциите. За съжаление, това се случва вече много пъти. и поставя под въпрос нещо много основно, нещо ключово, а именно ролята на Европейския парламент като съзаконодател. Ще ви обясня за какво става въпрос. На 26 юни и нека кажа, че всички тези данни са неофициални, но са правени на 26 юни на заседание на групата Frontiers комисията представи неофициален документ, така се нарича неофициален документ, който разглежда въвеждането на така наречената система за бързо обслужване. И тази система за бързо обслужване може би дори ще замени системата RTPS, за която госпожа Файон е разпределена като докладчик. Няма да навлизам тук в подробности, защото този неофициален документ на нас официално не ни е изпратен. Но вярвам, че това предложение има огромно въздействие върху пакета, за който говорим в момента. Така че, като докладчик и съдокладчик, аз изисквам всички институции да получат равно третиране. Ние сме съзаконодател законодател и трябва да получим цялата обсъдена информация. И само по този справедлив и конструктивен начин ще можем да продължим да работим и да постигнем напредък по досието за интелигентните граници, което е толкова сложно. Искам да направя и препратка към презентацията, която току-що чухме. Искам да благодаря на господин Гърков за направената презентация. Искам да кажа на нашата комисия, че това с което и Олиса се занимава е чудесно. И за нас е полезно да получаваме информация за данните, които вие събирате. Мисля, че в бъдеще следващите комисии Либе ще обсъдят възможността да се отиде в Финландия и да се разгледа пилотния проект – за мен това би било много полезно и искам да благодаря на онези, които работят в агенцията в Финландия. Искам да благодаря и на секретарията. По отношение на данните, които току-що ни бяха представени, ще подходя предпазливо, защото ще изчакам окончателните резултати. Мисля, че вървим в правилната посока. И също така мисля, че определено бихме могли да кажем, че системата за интелигентни граници е технически осъществима и възможна. Доклада е много дълъг, 180 страници, разглежда първоначалните резултати, свързани с а, системата за пръстови отпечатъци 8 и 10, също така разпознаване на лица, така наречените ABC портали, и как всичко това би могло да влезе в оперативна съвместимост с системата ВИС. Мисля, че най-добре е да изчакаме окончателните изводи. Беше ни казано току-що, че окончателната версия на документа ще бъде на разположение през месец ноември. Така вече ще знаем колко време ни е необходимо за събиране на данните, за колко пътници става въпрос, така нататък. Това обаче, което можем да разберем е, че потребителите са много удовлетворени. Също така граничните служители са доволни от системата, радва се, че могат да използват различни техники, за да могат да ускорят целия процес – и също така да улеснят пътниците при прекусяване на граници. Ускоряване на целият процес е основната ни цел и поради тази причина нашето проучване трябва да се фокусира върху това, кой е най-добрият начин да го постигнем също време, но трябва да анализираме и по какъв начин тази цел може да съответства на вторичните цели. Например, да гарантираме, че службите по сигурността могат да получат достъп до събраните данни. Трябва да се фокусираме и върху скоростта, с която се събира данните, качеството на данните и също така взаимната оперативност с други вече съществуващи системи. И така, господин Гърков, бих искал да ви задам няколко въпроса, ако нямате нищо против. Ще бъда четири на брой, ще бъда кратък и наистина ще се радвам, ако може да ми отговорите. Първо, какви са основните причини, които обясняват неуспеха при различните тестове. Знам за част от причините, но ще се радвам да ни ги обясните по-подробно, така че колегите да се запознаят. След това защо имахте неуспех при пасивната аутентикация. След това биометриката, първите резултати могат да ни покажат следното. Всъщност искам да знам дали е по-добре да се ползват общо комбинирано ирисно разпознаване, разпознаване на лице и пръстови отпечатци или да се ползват по-отделно според вас, кое е най-добрата комбинация. И последно, последния вариант на пилотния проект. Наистина ли ще успеете да предадете това през месец ноември? Защото дали а, проекта ще е на разположение през месец ноември или не, всъщност ще, е ще е помогне е, за предложението и искам отново да ви поздравя. Благодаря, казва председателката. Време е да дам думата на следващата колега. Благодаря. За съжаление, докладчицата не е тук при нас днес, затова ще се фокусирам върху няколко неща, които искам да спомена. За момента доклада изглежда доста предварителен и не можем да си направим изводи. Всъщност резултатите а, са само част от това, което очаквахме. Първоначалните заключения не покриват всички различни възможности, нито пък ни дават всички данни за, из... за изправната технология, което не помага на докладчите с тяхната работа. Госпожа Файом би искала да знае какви точно, какъв точно е опита на пътниците, които са участвали. Различните технически решения също така водят до различни предварителни резултати. Е интересно да, проте, да прочетем, че на ABC порталите не отговарят на качеството заложено в Лисабон, но не знаем какво ще е въздействието от това. Имаше различни ограничения, свързани с използването на кабинки, което е предпочитан вариант от комисията. Имаме и предизвикателства по отношение на сигурността, леснота за ползване и всички тези неща са споменати в доклада. Госпожа Файон очаква да работи от тук нататък с комисията и с Юлиза и нека да добавя и един личен въпрос – пилотния проект е почти готов. Защо днес ние не виждаме някакви ясни препоръки от този доклад и можете ли да ни кажете какво е, каква е сумата, която е била изразходвана за този пилотен проект? Председателката благодаря. Преди отговорите госпожа Вержият. Навициоз. Oui, merci. Благодаря. Съгласна съм с казаното от господин Диас Демера относно уважаване правата на Европейския парламент. Ние имахме проблеми с пилотния проект и изненадани сме че има контрапроекти, които циркулират е, и парламентът изглежда не е информиран за това. И нашия доклад, че трябва да получава индиректна информация. Това не е нормално. Ние имаме нужда от пълна информация. Съгласно изискванията, записани в Лисабонския договор, относно правата на Европейския парламент, така че тези правила трябва да се спазват много по-строго. Без да поставям под въпрос работата, свързана от Иолиза, аз съм повече от скептично настроена относно последиците на този доклад върху пилотния проект. Въпреки, че е имало проверки в определени места в държави членки. Това ми се струва за недостатъчно. Още по-малко достатъчно е, защото се изправят само техническите аспекти, а това не е само технически проблем. Радвам се, че очевидно, ако правилно съм разбрала, сте се а, от отказали от идентификация чрез използването на ириса, тъй като ние бяхме против тази система. Аз не вярвам в ефикасността на тази система. След техническото проучване и аз съм присъединявам към това, което беше казано от органа по защита на личните данни. Това е скъпоструваща проект неоправдан и навлиза в личното пространство на гражданите. Има някои противоречия, според мен. Намираме се в период, когато се говори за бюджетни ограничения и странното е, е че има проекта, който не е доказала ефикасността си, и същевременно с това е близо 1 милиард евро. Бих искал да се посвети такава сума за спасяване на хора в, в морето. Бих искала да разбера какъв е ефектът от новия проект по отношение на пилотния проект. Могат ли да се променят целите? И дали този подход е бил интегриран в теста, който сте осъществили? Може би и Юлиса са по-добре информирани, отколкото Европейския парламент. Председателката. Госпожа Викстром има думата. Благодаря. Благодаря за направената презентация. Това е тема, която следим от доста време. Аз по никакъв начин не поставям под въпрос добрите намерения на този проект. Но ние имаме притеснения във връзка с огромните разходи, дали наистина а, тези пари са добре разходвани. Днес в Европейския съюз искам да повторя онова, което беше казано от нашия колега, от докладчик от господин Диздемера. Знаме каква е позиция на Таня Файон. Но всичко това не помага. Не помага на съдокладчиците и добре, че тях ги има. Добре, че госпожа Файон и господин Диздемера работят много добре заедно и добре, че сериозно разглеждат и съображенията на нас, докласите в сянка по това досие, но това мога да изтъкна като един ужасен пример за междуинституционално сътрудничество. Информацията не беше правилно поделена, в някои случаи има изтичане на информация, която е достигнала само до определени хора и това подхранва този порочен кръг на недоверие между институциите. Нещо трябва да извадим като пулка от целия този опит. Отново искам да кажа, не мисля, че има някой в тази зала, който поставя под съмнение добрите намерения, но полките, които трябва да се извадим и полките, които комицата трябва да се извади, е, че ние това повече няма да го приемаме. На нас трябва да ни се предава информация и този Европейски парламент, особено докладчиците, трябва да получава информация по един открит и прозрачен начин. Не трябва те да разчитат на информация, която е изтекла или която им е предадена случайно. Това просто е неприемливо. Ние сме притеснени, както може да разберете. Има много други въпроси, които искам да задам, но за момента съм доволна от вашите добри намерения. При все това, моля, отчетете ясното послание, което отправя цялата наша комисия към вас. Председателката, добре време е за отговори. Господин Гърков, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Разбирам интереса към работата на Юлиза. Ще се опитам да отговоря на въпросите пореда по който бяхте зададени. Първо, господин Демера, благодаря много за това, че оценихте работата на агенцията. Мога да уверя вас и въобще всички членове на комисията Либе, че ние правим всичко възможно, за да предоставим навременни отговори, които да отговарят на целите, за които беше създадена и Олиза във връзка с неуспеха на някои тестове. Аз не бих казал, че тестовете, които ние извършихме до момента, са неуспешни, но реалността е следната. Някои от тестовете бяха много специфични и трябваше да използват съществуващи технологии за цел, за която те може би не са били създадени. Освен това, в някои частни случаи както беше споменато, има едно цяло високо ниво на висока оценка на новите технологии, но все пак не трябва да забравяме, че говорим в момента за междинния доклад и успяхме да съберем всички данни от тестовете. Може да изглежда, че част от тестовете са били неуспешни или са се провалили, но не е така. Аз бих си позволил да извадя заключение едва когато имаме окончателния доклад, да видим всички данни, те бъдат анализирани и тогава наистина ще можем да извлечем надежни заключения за това дали теста е бил успешно изпълнен или се е провалил. Също така трябва да спомена, че в много от случаите агенцията работи в тясно сътрудничество с представители на индустрията, които произвеждат биометрични устройства и така нататък. И както споменах в своята презентация, не винаги това, което разполагахме, беше най-подходящо за извършване на теста. Затова, може би, Резултатите не изглеждат много убедителни или окончателни, но пак казвам, говорим за междинен доклад, който е написан възоснова на извадка от част от проведените тестове. В момента, в който имаме окончателен доклад, вече ще има ясни препоръки за техническата осъществимост и подхода към технологиите. Ако някои от тестовете не са били успешни, разбира се, това също ще бъде отбелязано. Какво е най-добрата комбинация от биометрични идентификатори? Пак казвам, докладът е предварителен и някои от тестовете показват, че част от комбинациите работят може би не по-добре от други, но по-бързо и е, повече улесняват процеса. След като излезем с окончателен доклад и препоръки от страна на агенцията, ще трябва да се, из... да се вземат решения какво точно ще трябва да постигнат интелигентните граници и да видим кои комбинации биха работили по-добре от други. Пак казвам, прекалено рано е да си вадим заключения, кои са най-добрите идентификатори. И отново, по отношение на окончателния доклад, агенцията работи и то много усилено, за да предостави доклада на време. Ние сме уверени, че ще успеем да ви го предоставим така, както е предвидено през месец ноември. Разбира се, междувременно сме на разположение и ще се радваме, ако можем да ви помогнем и да предоставим повече информация във връзка с интелигентните граници. Пилотният проект беше доста широк и в някои области напълно уникален. По отношение на бележките от името на госпожа Файон. Разбирам всички притеснения и най-вече притесненията, свързани с инвестициите, които ще трябва да бъдат направени във връзка с инициативата Интелигентни граници. Въпреки това, уверен съм, окончателният доклад ще предостави ясни указания и отговори за това доколко технологиите, които сега изпитваме, могат да подпомогнат идеята за интелигентни граници, да улеснят и да направят по-приятно преживяването за пътниците и да улеснят работата на граничните служители. Бюджета, който е разпределен, е 3,5 милиона евро. Въпреки това, трябва да кажа, че не цялата тази сума е използвана, защото агенцията се опита да оптимизира разходите точно от гледна точка на това, че в началото, когато започнахме дискусията с Европейската комисия и с държавите членки, беше ясно какво трябва да включва проекта, пилотния проект и какво трябва да се изпълни, че всичко това излиза извън резултатите. Мисля, че в момента разходите по пилотния проект, не съм сигурен дали съм точен, но мисля, че са 3,3 милиона. И мисля, че точна информация ще мога да ви предоставя заедно с окончателния доклад, колко точно е струвал този пилотен проект. По отношение на въпроса дали новото предложение, което комисията е направила за бързо обслужване за RTP, отговорът ми е не. И не е поради много проста причина. Когато обсъждихме приложеното поле на пилотния проект, това не беше обсъдено въобще. И това трябва да се направи такова изменение трябва да бъде направено след консултации с съвета и парламента. За момента мога да кажа, че това не е част от пилотния проект. И последно, но не по важност, мнението на госпожа Викстрем, разбирам вашите притеснения. И в същото време съм уверен, че окончателният доклад ще ви предостави важни отговори, включително такива свързани с ефективността, баланса между инвестициите и добавената стойност, която ще донесат интелигентните граници, веднъж след като бъдат въведени. На ваше разположение съм за въпроси. Председателката. В такъв случай явно ще трябва да изчакаме до края на месец ноември. Ще помоля господин Розенберг от Европейската комисия да ни даде актуална информация за новите законодателни предложения. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Нека първо да изразя от името на Европейската комисия нашето удовлетворение от начина по който пилотният проект беше изпълнен от Европейската агенция и Юлиза. Смятаме, че ви работихте много професионално успяха да спазите сроковете, координацията беше добра и крайният резултат е предоставен не само на време, но и в момент, в който е много полезен. Първоначалните заключения, които господин Крум Гърков спомена, всъщност ни помагат да допроследим дебата, който се провежда в комисията тук в парламента и в съвета между държавите членки. Помолихте ме да ви дам актуална информация за това, до къде сме стигнали в процеса. От много давна не сме говорили за интелигентни граници в парламента. Последният случай, когато направихме това, беше 8 юни, пленарната сесия в Страсбург, когато ресорният комисар говори за целите на новите и преразглеждани законодателни актове, това, което той каза тогава, е, че ще има допълнителна информация, която ще се представи пред колегите през 2016 година. Както знаете, в момента вътрешните министри обсъждат по какъв начин да отговорим на неофициално наречената криза с беженците, и в момента се говори какви са възможностите за управление на външните граници на Европа, които да бъдат представени до края на тази година, до края на 2015 година. Разглеждаме един набор проекто заключения, които всъщност скоро ще се превърнат в официалните заключения от тази среща на министрите. Ще видим какви ще са предложенията за управление на границите, външните граници на Съюза до края на 2015 година в този пакет. Обичайно ще се включат и предложения във връзка с интелигентните граници. Първо ще видим дали това е потвърдено и второ да видим какво ще се случи на практическо ниво, дали е възможно, какво можем да направим, дали това ще може и да съответства на презентацията на Юлиза с заключенията от тестовата фаза. Но при всички положения ще се опитаме да ускорим представенето на пакета за интелигентни граници, така че той да е на разположение до края на този на тази година. Както каза ресорния комисар, говорим за началото на 2016 година, може би дори и за по-скоро видяхме пътната карта за оценката на въздействието, която беше публикувана през месец юни. Тя беше предложена за коментар тогава, в края на месец юни и предложенията се фокусираха върху няколко основни въпроса. Архитектурата на бъдещата система, биометричните данни, които ще се използват. Това, което чухме днес, вече ни води до някакви изводи Ясно е, че вероятно няма да се спрем на система, в която има 10 пръстови отпечатъка, вероятно ще се спрем на нещо по-просто и по-бързо. После улесняване на прекосяването на граници. Появява се въпроса с, с програмата за регистрирани пътници RTP, Една от по-леките версии на тази програма е базирано в интернет приложение. Имаше друг вариант, в който да няма тази програма за регистрирани пътници, а просто да имаме ускорено обслужване, да речем, на гишета или на кабинки за самообслужване. Някои от вас казаха, че обсъждането на този трети вариант за ускоряване трябва да се проведе и тук в парламента. Разбира се, за нас също представлява интерес да проведем това обсъждане с вас на техническо ниво. Но този конкретен подвариант на бъдещето предложение, което е част от пътната карта, публикувана през месец юни, наистина е вярно, че съответната ресорна група в съвета ни помоли да им дадем повече информация. Направихме това по време на заседанието през месец юни и в резултат на това заседание изготвихме неофициален документ през месец август, който беше обсъдно миналия четвъртък в групата Frontex в съвета. А ние всъщност с удоволствие ще предоставим този документ и на вас, за да бъде от тук нататък за обсъждане. Но пак повтарям, това е неофициален документ, в който се обяснява един от подвариантите като част от оценката на въздействието. От тук нататък нещата ще бъдат доразвити при представяне на нашите предложения до края на тази година и през 2016 година. Първата глава е свързана с периода на съхранение на данните. Тук нещата са много политически и после имаме достъп до правоохранителните, достъп от страна на правоохранителните органи към тези данни. Тези неща, както казах, обсъдихме през юни и това е гръбнака на оценката на въздействие. Друг елемент, който искам да споделя с вас е стартирането на обществена консултация, която започна на 29 юли на уебсайта на комисията. До края на месец октомври е възможно да получим обратна връзка. Помолихме своите делегации в чужбина да кажат, да уведомят съответните трети страни, че това е възможно да дадат своята, своето мнение и всъщност мнението им да бъде отчетено като част от оценката на въздействието. Помолихме и Агенцията за основните права да се обърне към своите основни заинтересовани лица, а именно обществото, за да се проведе тази консултация. Ръководството на ИОЛИЗА също беше помолено да вземе това предвид и да разпространи информацията за него. И отново казвам, и ваша задача в тази група е да уведомите всички, които може би се интересуват, че имат възможност да отговорите подробно на въпросите, които сме задали. Може би последният елемент, който искам да спомена е, че направихме серия целеви срещи с всички заинтересовани лица, да речем с въздушните превозвачи, с морските превозвачи, с представители на гражданското общество, с хора, занимаващи се на практика с правоохранителна дейност, с Агенцията за основни права, и всъщност планираме допълнителни технически срещи през идващите седмици и месеци. Това ще продължи като процес. На нас това не е необходимо, за да можем да получим напълно и ясна оценка на въздействието и да видим всичко, което ни интересува по предложенията, които подготвяме. Нека отново повторя, както съм го правила в миналото. Определено бихме искали да отделим време, за да можем да обсъдим тези въпроси и с вас, когато това е удобно за вас и когато ни поканите. Това беше от мен. Благодаря. Благодаря ви, господин Диаз Демера. Искате ли да вземете думата? съвсем накратко, госпожо председател. 70 дни са изминали от 26. И днес господин Розенберг посочи, че е изготвен неофициален документ. Искам да информирам комисията още веднъж. Господин Мураеш и аз сме съставили протестно писмо щеше да е много добре, щеше да е много хубаво, ако бяхме уведомени за този неофициален документ като трети вариант за това, че ще се ускори РТП, системата за регистрираните пътници и е, ще се е, създадат киоски и така нататък. Всичко това щеше да е от полза. Благодаря ви. Съвсем накратко, госпожа Сибел, ако има информация, която е дадена на институция, ние трябва също да получим тази информация. Докладчиците се съгласиха да поискат от нашия председател да изпрати протестно писмо. Утре ще бъде представено то, защото имаме заседание на координаторите и смятам, че няма да има проблем това писмо да бъде изпратено много бързо, защото политически групи са на едно мнение. Благодаря ви за участието ви в обсъждането на тази точка от дневния ред. Приключваме следното обсъждане малко по-рано. Утре трябва да вземете картите си за гласуване. Благодаря ви за вашия принос.